Moi aussi, je vais. Dear colleagues, so we are going to, uh, to start. Уважаеми колеги, ще започнем с размяна на мнения с Тири Бретон. Първа точка в дневния ред е приемането на дневния ред. Ако няма коментари, дневния ред ще се счита за прият. Преминаваме към разговора с Тири Бретон и аз ще премина на френски язик. Благодаря, господин комисар, за това, че приехте нашата покана, защото Зеленият пакт е екологична амбиция, но и економическа амбиция, но също така амбиция в областта на индустрията – и от възможността да превърнем Зеления пакт в индустриална амбиция за нашата индустрия, за вътрешния пазар, за цифровизацията, но и за всички економически сектори, ще зависи дали ще успеем. Ако Зеления пакт си остане само екологична, а не индустриална амбиция, няма да успеем да постигнем целта, която си поставихме, а именно Европа да стане първия климатично натален континент до 2050 година. С други думи, вашата отговорност е огромна. Разполагате с 15 на минути, за да ни представите няколко седмици след обявяването на стратегията, по която работите, своите конкретни идеи с най-конкретните, най- най-конкретно възможните идеи и решения, които виждате пред нашата комисия, която е най-важната комисия от гледна точка на цифровия състав. Дори и с Брексит тя ще стане още по-важна от преди и затова е много важно е, да можем да разговаряме. С вас имате думата за 15 минути. Благодаря много, господин председател. Добър ден на всички. Господин председател, преди да започна, искам да ви кажа, че Брексит, е, за съжаление, вече е факт и разбира се, повечето от нас съжаляват е, за него. Цял живот съм работил на английски, освен когато бях министър на финансите и трябваше да говоря на френски. И мисля, че след Брексит четири 1,6 милиона британци са в, в Европа. И мисля, че много уместно, че би било уместно да започнем новият сезон с езикови с езикова промяна. Затова ще говоря на френски. Предишният колегиум. Euh, Работих, е, работи на различни езици. Най-напред, много ви благодаря за поканата. Радвам се, че съм пред вашата комисия. Тя е, работата е много важна за Съюза. Да, трябва да се... Вие го казахте, комисията фон дер е, си е поставила много важната амбиция до 2050 година да стане климатично неутрален континент. Тази амбиция не съществува в изолация. Тя не може да се осъществи само от една институция. И затова ролята на парламента е много важна. И вътре в парламента, както казахте, вашата комисия играе ключова роля. За какво става дума? Да, е, да разработим нов модел на економически растеж, нов обществен модел, защото Зеленият пакт е индустриална стратегия, както казахте. Много важна стратегия, технологична стратегия. Ние ще инвестираме много в новите технологии. Нормативна, ще има нормативно значение и и господин председател, вие напомнихте моите задължения за реализиране на тази цел. Знаете също така, че в моя ресор е включено всичко свързано с цифровизацията. И цифровизацията също ще даде своя принос. Промяната, за която говорим, има дългосрочен характер – за нас става дума да бъдем световен лидер в зелените технологии и нашата цел трябва да бъде пределно ясна за нашите 500 милиона граждани, а именно Европа да стане зелена сила и аз ще се занимая с начините, по които смятаме да постигнем тази цел. Аз съм наясно, както и повечето от вас, че това е амбиция, която е свързана с много надежда, много гордост. Става дума за преход и е нормално да възникнат и различни въпроси. Нашата задача е да дадем отговор на тези въпроси. Аз лично, аз ще работя с колегата Никола Шмидт по социални и информационните аспекти и също така, също така, за да дадем отговор на тези предизвикателства. Както казах, предстои ни преход. Държа много на този аспект, защото откакто формулирахме тази амбиция, възникна въпроса защо 2050 година. Това е средата на века, но не, но не това е единствената причина. 2050 година е 50 плюс 50. Пет години, колкото продължава нашия мандат и 25 години. Това е едно поколение. 25 години е цяло поколение, което трябва да се мобилизира, за да се гарантира този преход на ниво континент и да се реализира този индустриален преход аз съм работил в миналото в различни сектори на индустрията и знам, че индустриалният преход е цел, която се поставя за едно поколение. За да се осигури този преход, всички сектори ще играят важна роля и това предполага да се промени из основи на гласата и методите на работа на националната и регионална политика, тъй като предстоящата революция се характеризира с три елемента, които ще станат част от Зеления пакт. Най-напред ще преминем към от економи, от, ще преминем от економика на притежаването към економика на споделянето с свързаните с това услуги и също така много важна тема. Знам, че вие работите по този въпрос. Преминаваме от линеен към кръгов модел. Очевидно тези елементи ще бъдат взети предвид в индустриалната стратегия, по която работим. Аз искам да се спра на следните въпроси. План за частни и публични инвестиции, които са на нивото на амбициите. Въпросите са важни и сумите са важни с оглед на амбициите. Знаете, че започнахме с създаването на фонд за справедлив преход, за да се подпомогне на онези региони, които имат най-голяма нужда от помощ в прехода. Това вече беше обявено. Вие също в парламента обсъждате този въпрос, но също така, както беше уточнено и в съобщението при обявяването на Зеления пакт сумите са значителни. Става дума за десетки милиарди. С други думи, е необходимо е да се мобилизират сериозни капитали, публични, но и частни с оглед на тази амбиция, с чието мащаби всички ние сме наясно. Ще трябва да се инвестира на всички нива европейско, регионално, национално, в технологии и в индустрия, така че Европа да постигне технологична независимост. Също така е необходимо да се мобилизират възможностите на обществените поръчки. Това е въпрос, по който ще трябва всички да се мобилизираме, защото държавите тук малко се бавят. Не тръгваме от нулата, разбира се. Аз малко се ядосам, когато се говори за това, че Европа изостава в областта на технологиите и индустриите. Аз мисля, че заедно с това Европа е начало в областта на много патенти заедно с САЩ, Япония и Китай. Ние трябва да продължим с. да, да запазим тази лидерска роля и да продължим да подпомагаме нашите предприятия, независимо от това дали са големи или малко. Нашите подходът ни е ориентиран към веригата на стоиността, за да можем да подпомогнем индустрията. Много е важно да се обърне внимание на онези технологии, които ще позволят на Европа да реализира прехода. Също така трябва да се използват всички възможности, всички средства, с които разполагаме, като обществено-частните партньорства, но също така е един инструмент, който е много важен и това е съвместните действия. Видяхме това с инициативата за акумулаторите и батериите, също така водорода и се надявам, че че скоро ще можем да включим и строителството. Колегиума в този контекст следва да преразгледа правилата за конкуренция Очевидно те трябва да се адаптират към цифровите и геостратегически реалности, но и с оглед на Зеления пакт ние трябва да преразгледаме този основ, основополагащите елементи на европейската политика, в това число политиката на конкуренция. Кръговата економика е елемент от съществено значение Знам, че има много парламентаристи, мнозина от вас, които работят по този въпрос и а, ние черпим вдъхновение от работата, която сте свършили. Трябва да кажем, че има нужда от а, повече а, от засилване на елементите на има нужда от повече от засилване на кръговата економика. Ние работим по този въпрос и това е част от индустриалната политика. Очевидно ще се занимаем с, с трайността, жизненият цикъл на продуктите, рециклирането. Рециклирането е много важен източник на суровини на вторични суровини и е източник на сигурност на доставките, което е и важен залог за нашата, нашата независимост. И аз, че амбицията на всички нас е да обръщаме сериозно внимание на рециклирането. Последният пакет мерки, прият от комисията, е насочен към намаляване на енергопотребление до 2030 година да се намали консумацията на с величина равна на консумацията на страна като Дания. ние работим много добре с Никола Шмидт и неговата генерална дирекция. Има предизвикателствата са много, ние трябва да ги предвиждаме. Ще има процес на адаптация, на корекции и е необходимо да оказваме помощ на предприятията и на обществата. Тук имам предвид и е, обучението и квали... квалификацията. Също така трябва да можем да предвиждаме, да предвидим е, от какви умения ще се нуждаем. Много работа е свършена в е, тази област, но предстои още много работа и на регионално ниво, за да можем да вземем решения за подпомагане, които са финансови, но също така подпомагане от гледна точка на обучение, стажове и така да. За да обобщя всичко това ще бъде взето предвид. Бихме искали в този преход участието да е максимално широко. Е, и искам да кажа нещо много важно. Задават се много въпроси за финансирането, но и за способността. Това е част от е, реалността на предприятията. Много предприятия се притесняват от това, че с е, новите мерки ще пострада лоялната конкуренция. И очевидно ще има нужда от механизми за облагане на границата за някои продукти и услуги, които не са произведени, спазвайки нашите ограничения. И това е в област, в която аз ще полагам усилия, ще се боря, тъй като въпросът е от много голямо значение и аз мисля, че парламентът споделя моето мнение. Ще добавя няколко аспекта свързани с различните сектори. Ще се спра на цифровизацията, химията, автомобилостроенето. Най-напред цифровизацията. Това е сектор, който става все по-важен, който променя и ще променя из основи начинът на производство, Говорим за изкуствен интелект, за 5G, технология, която ще позволи да се развие интернет на нещата, например. Всичко това ще промени съществено начина по който работим и ще даде възможност да се оптимизира зеленият преход и цифровизацията може да намали с 15% емисиите от 2030 година. С други думи, трябва да продължим да работим по това измерение. Освен това, цифровизацията трябва да промени и да подобри дейността, показателите на индустрията. центровете за данните са въпрос, който ние ще отчитаме. Има нужда от технологии и модели, така че да, сектора да бъде въглеродонеутрален. Това не е лесна цел – и моят екип ще следи въпроса отблизо, за да можем да формулираме предложение в тази област и е, ние ще определим стандарти в тази област, тъй като тя не е маловажна, когато използваме телефоните си, еми... предизвикваме емисии на въглероден двуокис. Следващия сектор – който ще спомена е химията. Химическите продукти са незаобиколими. И тук искам да спомена батериите и акумулаторите. Те ще ни помогнат да постигнем амбициите и целите. Европа разполага с най-модерното законодателство в областта на химическите продукти. Това е много важно, защото това гарантира функционирането на вътрешния пазар и предпазва гражданите и обществото от опасни химически продукти, но е възможно да се реализират по по-ефективен начин нашите амбиции и за това ние смятаме, че трябва да се преразгледа нормативната база, за да бъде тя по-ясна, по-лесно приложима и също така искаме да обърнем внимание на веществата, смущаващи ендокринната система. Ние смятаме, че трябва да призовем и други страни да се присъединят към нашите стандарти. Ние трябва да насърчаваме една отговорна и конкурентоспособна химическа промишленост, за да постигнем целите и да настояване за спазване на едни и същи норми за сигурност за вносните продукти. Третият въпрос е автомобилостроенето централен въпрос за Европа и нейната индустрия. Ние сме лидери с няколко големи индустриални групи, но както знаем, в този сектор настъпват сериозни промени. Ето защо и аз искам да кажа много ясно, че от тук нататък е много важно да постигнем зелени автомобили, чисти, свързани и автономни автомобили. Всички трябва да променят своя модел. Това е средносрочно и дългосрочна цел, но трябва да започнем работа от сега и е ясно, че ще трябва да подпомагаме този преход процесът ще има и социален аспект. Знаем какво трябва да предприемем. Имаме нужда от нови технологии цифровизация, но също така и акумулатори. Е, е, цифровизацията и акумулаторите са в основата на бъдещ, ще бъдат в основата на бъдещото автомобилостроене. Виждаме, че ако предприемем нужните мерки, ние идентифицирали сме проблемите, сега е въпрос да ги реализираме. Също така трябва да имаме нормативната уредба за емисиите. Знаете, че работим по новия стандарт С7. Трябва да се намалят азотните окиси, защото знаете, че те добавят към замърсяването на въздуха. Това е абсолютно неприемливо в нашите градове. Ние ще имаме нова формула така че да обхванем и фините частици. Разбира се, ще работим едновременно и по намаляването на въглеродния двуокис. Тук предвиждаме усилия по посока на електронния автомобил, е, разработване на батериите за него, разчитаме и на водорода като гориво и на ИПЦ. И това ми се струва много важна област, която да се разработи. И накрая много е важно потребителят е, също да иска да използва чист автомобил, който да бъде достъпен на цена, която може да си позволи. Следователно, целият отрасъл ще трябва да се преорганизира. От 1 септември до година ние ще внедрим и новите прерогативи на комисията, за да намерим отговор на това как да се спре раздробяването на пазара и да се извърши правилния преход. Това е, аз знам, че просрочих времето си, за което се извинявам. Благодаря ви. Връщам се към английския. Знаете как работим. Даваме думата на координаторите от всяка политическа група. Петър Ли за НП две минути. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря, господин председателю. Аз ще говоря на немски, не заради Брекзита, защото имаме отлични преводачи и говорим народните си езици. Благодаря, господин комисар, за ясното послание. Опитваме се да гарантираме синхрона между околната среда и индустрията. Няколко конкретни въпроса. Първо, биогоривата, споменахте ги. Например, ако искаме да имаме химическо производство или производство на стомана, което да е без емисии на въглерод, трябва да дадем възможност на нашите предприятия да го правят. Комисията каза, че ще гарантира помощта. Няма, няма превод, така ли? Мога да говоря на английски, но може да спрете часовника. Работи ли или не? Ами английски като Имаме превод, така ли? Да започна ли от началото или не? Започвам от самото начало. Благодаря ви, господин комисар. Справо казахте, че една от нашите цели трябва да бъде да имаме добра индустрия, да имаме работни места и да имаме защита на околната среда. Значи, помощта. Казахте за нея. Искам да разбера, когато едно предприятие, например, иска да произвежда стомана или химически продукти, които да са без емисии на въглерод – ще има нужда от помощ от националния бюджет. И комисията трябва да не пречи на подобна помощ и да не я смята за държавна помощ, която да е в разрез с закон. На второ място, законодателството за химикалите. Нашата индустрия трябва да се бори сериозно, за да съхрани своята дейност, особено след Брексит. Нашата индустрия е по-добра, отколкото е нейната репутация. Тъй. Затова мисля, че комисията трябва да вземе добри решения. Понякога има разрез между целите за кръговата економика и другите цели. Естествено, сигурността трябва да се гарантира, но, например, по отношение на хромовия диоксид или оловото в рамките на ПВЦ, мисля, че комисията е намерила една разумна линия, която хем защитава околната среда, хем а, не пречи на развитието на индустрията и на економиката. Мисля, че предишната комисия имаше една балансирана позиция относно хромовия диоксид, относно ПВЦ. Тази позиция трябва да се запази и в бъдеще. Благодаря. Благодаря от името на социалистите и демократите, колегата Гютеланд. Благодаря, господин комисар. Ще говоря английски. Все още съм доста сантиментално настроена толкова скоро след Брекзит. Първо искам да ви благодаря за това, че вие говорихте толкова пространно по Зеления пакт и значимостта на е, зелените енергоисточници в контекста на Зеления пакт. Говорихте за стандартите и също така стандарта е 7 електрификацията. Наистина ви насърчавам да работите в тази насока. Много е важно, но бих искала и малко по-голяма конкретика по отношение на електрификацията, например. Ние трябва да разполагаме с необходимата инфраструктура. Това е мащабен проект – Необходимо е човек да може да зареди автомобила си, но тези устройства трябва да бъдат и по пътищата, да бъдат налични за големите камиони. С други думи, трябва да се разработи цяла система и тук трябва да работите и със своите колеги, за да я има тази инфраструктура. Имам и друг въпрос относно химикалите – Вие говорихте за това, за еднокринните дисруптори, но ние все още имаме различни стандарти при автомобилите, козметиката, играчките. Това не е в услуга на потребителя в Европа. Мисля, че вие сте един от важните комисари, които могат да предприемат действия, да имаме по-добра хармонизация – Важно е за вътрешния пазар да има баланс, а не от един сектор да се изисква повече, отколкото от друг. Трябва да има равнопоставеност. Интересуваме какво ще направите вие, така че при еднокринните дисруптори, например, да се работи по-бързо – защото имам чувството, че се напредва много бавно, че не се планира нищо преди 23-та година. Благодаря. Това са двата ми въпроса. Благодаря. От името на Обнови Европа, господин Торфалц, Благодаря, господин комисар. Господин председател, миналата събота посетих Фостем – не знам доколко сте запознат с този проект. Фоздем той се изпълнява в Брюксел вече около 22 години. Има 10 до 15 хиляди младежи, които са обхванати. Най-интересното при тази 20 годишна институция, която се ръководи от Свободния университет – е, че всъщност нищо не оказва нито в Европейската комисия, нито в парламента, че има такава институция и тя е в столицата на Европейския съюз. Същевременно, времено Ако ние не привлечем тези млади хора, ще ги привлекат или купят американските компании. Деведесет процента от проектите, например, се разработват чрез софтуер от тип open source – ако се интересувате, ще ви дам контактите, тъй като те знаят много добре моето фамилно име. На второ място, вие говорите за промяна на парадигмата. През последните няколко седмици аз препрочитам е, книгата озаглавена етапи на економическия растеж. В нея се показва че когато се променя парадигмата, обикновено има дадена водеща индустрия. Затова ме интересува комисията работи ли стратегически, за да инвестира там, където ще е необходимо. Благодаря. Господин комисар, Дейностите на комисията по вътрешния пазар трябва да са свързани с климата. Ние трябва да реагираме много бързо с оглед на това, което се случва. Следователно трябва да подкрепяме комисията и при екодизайна. От друга страна имаме догми за свободната търговия, които не ни позволяват да го направим при вноса. Трябва да се спре вноса на енергоемки продукти. Не може също така да имаме продукти с програмирано остаряване. Напротив, трябва да има предпочитание за продукти, произведени в Европа. Да подкрепим собствената си индустрия, която често работи при завишени екологични норми. По отношение на автомобилостроенето, разчитайте на нас, ние ще следим какво прави комисията. Ние подкрепяме, разбира се, програмата за намаляване на въглеродните двуокиси, но не бива Същевременно автомобилната индустрия да страда или гражданите, които имат нужда от автомобили за лична и професионална дейност. Същевременно за хората в провинцията ще има много трудности. Декарбонизацията на морския транспорт е друга голяма тема, защото той за сега е изключен от всички изисквания. Вашата позиция е ясна като идеология в своя отговор на въпросите ни казвате, че сте против протекционизма в някои европейски страни. Цитирате Жан Моне, който казва, че малките европейски нации са твърде малки да се конкурират с големите държави по света. Но големите държави са протекционисти. Какво ще направите? Нима ще накажете националната индустрия? Нима ще искате да пострада вътрешното търсене заради данъчна политика? Благодаря. Оливие Екзадо, благодаря. Господин комисар, вие споменахте, че искате да промените нашите норми за обществени поръчки. Знам, че вие сте работил по закона купове европейско. Но за автомобилите наистина нашата цел е въглероден неутралитет. Вие много добре описахте контекста. От една страна ще има норми за CO2 при автомобилите, които трябва да станат по-категорични но те не са достатъчни, защото продължава скандала с S5, S6. Още от 2008 година следя и знам, че в автомобилостроенето се каза, че не е възможно да продължава подобрението. Е, същевременно в Европа има граждан, е, градове, които вече искат да забранят автомобилите, както забраниха дизеловите автомобили. Но не виждаме каква е перспективата. Ако искаме въглероден неутралитет 2050 година, трябва да се откажем от двигателя с вътрешно горене. Така ще имаме въглероден неутралитет. вие искате да превърнете в закон края на двигателя с вътрешно горене. Същевременно ние знаем, че правилата на вътрешния пазар може би ще попречат на някои държави членки да приемат такова законодателство. Как виждате вие една европейска рамка, която да организира до, може би, 2035 година този преход. Тук трябва да се разчита не само на ДГ Клима, трябва да се променят нормите на вътрешния пазар, така че да можем да оставим в миналото двигателя с вътрешно горене. Знаете концепцията на Естер Браун – и радикалната промяна, която се е случила в Америка на времето, без от това да странат работниците или техните заплати. Затова казвам, да, в Европа ще се сложи край на двигателя с вътрешно горене, но как ще се извърши този преход, така че да се запазят нашите индустрии и общества. господин Вондра. Благодаря. Тук има колеги от Чехия, Польша, Италия, страни с енергоемки индустрии. Нека кажа няколко неща. Първо, стоманодобива. По-настоящем знаем, че той е изправен пред огромни трудности – висока цена на суровините, много по-висока цена на въглерода, отколкото в други страни. Е, всичко това поставя под заплаха оцеляването на отрасъла. Затова и първият въпрос е какво възнамерява да направи комисията, за да реши този проблем – и вътрешно и двустранно на международно ниво. В Зеления пакт се казва, че до 2030 година трябва да се подкрепи въглероден, въглеродно неутрален стоманодобив. Какво имате предвид? На второ място – Наистина ние имаме нужда от електрически автомобили, от а, вятърни генератори, но не бива да забравяме и военните отбраната, защото споровете с Китай може да доведат до международно напрежение – и накрая, но не и по значение, за много от нас е невъзможно да се говори за такава енергийна трансформация без определени условия. Знаете, че тук има много колеги, които са против ядрената индустрия. но искам да се поясни именно ролята на държавната помощ в ядрената индустрия. Петър Лизе също спомена, Миколас от името на ГОЕ. Благодаря. Благодаря на комисаря за презентацията. Имам сериозни резерви относно това дали този справедлив преход може да се осъществи с настоящите правила за държавната помощ. В Ирландия имаме големи торфища, които в продължение на дълги години са използвани за производството на електроенергия, само че това трябва да свърши до 2023 година като практика и ще има сериозно въздействие върху много работни места. Има опити от страна на правителството за промяна на положението. От една страна той иска да използва различни инициативи, свързани с средната част на страната. Има обаче правила, свързани с държавната помощ, които дават възможност за необоздана конкуренция освен това, ирландското правителство иска да промени уменията да преквалифицира много работници, само че това няма да е лесно с оглед на напредналата възраст на много ирландци. Аз лично знам, че е много трудно да се преквалифицират по-възрастни хора. Поради правилата за държавната помощ, дори да се преквалифицират тези работници, а най-засегнато е едно предприятие Бордамона, ще е на лице възможността, въпреки всичко, тези преквалифицирани работници да не си намерят работа поради правилата за държавната помощ. Ако смятате, че вашия справедлив преход може да се използва като модел за всички, имаме сериозни тревоги в това отношение. Зеления курс казва, че правилата за държавната помощ ще бъдат променени до 2021 година. Как точно ще промените правилата за държавната помощ, за да се е, откликне на новите цели по Зеления пакт и как ще откликнете на тревогите на хората от моя избирателен район и на ирландците, които са засегнати? Благодаря, ще ви дам думата за 10-12 минути, за да отговорите и след това ще има още въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на координаторите. Започвам за въпроса на господин Петър Лизе за държавната помощ и зелените помощи. Когато говорих за преразглеждане на правилата за конкуренция, е, за Зеления пакт, е, очевидно това имах е, предвид. Аз ще разговарям с госпожа Вестагер за да видим как могат да се преразгледат тези правила. Моят отговор е много ясен. Следващият въпрос е от по-техническо естество. Вие говорихте за химическите продукти и пластмасите. Ако правилно разбрах, ви искате те да бъдат включени в плана и това е важна цел. Искам да напомням, че предишната комисия прие ограничение за пластмасите. Целта а, беше защита на общественото здраве и природата. Пластмасите ще бъдат а, включени в плановете за рециклиране. И ще преминем от 1 е, до 2%. И комисията представи своята гледна точка. Сега парламентът е този, който трябва да вземе решение. И, и ние ще следим е, решението, което вие вземете. Е, въпросът на госпожа мадам... на госпожа Готеланд от Швеция. Вие говорихте за електрификация, за инфраструктура, за необходимостта от една много по-широка инфраструктура в областта на електроснабдяването. Аз трябва да разговарям и с колегата Тимерманс. Темата е много важна. Когато говорих за общата сума, не става дума за 1 милиард, а за десетки милиарди. Наясно сме с економическите аспекти. Тук ще има нужда от обществено-частно партньорство и съм съгласен с вас, че това е област, е, на която трябва да се обърне внимание, ако искаме да постигнем своите цели. Аз съм съгласен с е, вас за работата, която трябва да се свърши не само от комисията, е, не само от парламента, но и от държавите членки по различните норми. Разбира се, има нужда от хармонизация – това е, е цел, която, по която ние работим. Е, тук е, става дума и за РИЧ. Можем да отчетем раз, спецификата на всеки сектор, но целта ни е повече хармонизация в секторите, които влизат в моя ресор. Мисля, че третият въпрос – господин Уолес. Изслушах много внимателно това, което казахте. Вие говорихте за отворените източници, чудесен проект. Аз съм го подкрепял. И мога да ви кажа от сега, от това, което чух от вас, от вас можем можете да обявите на организаторите, че следващата година аз ще го посетя можете да го обявите от мое име и кабинетът ми ще предприеме нужните стъпки. Следващият въпрос свързан с економическия растеж и Моите тълкувания са две. От една страна технологичните промени. Говорим за цифровизация. Тя ще промени начина по който произвеждаме. Тук се включват и нови економически правила. Економичес економисти, и в това число и Нобелови лауреати, говорят за промените, които цифровизацията ще предизвика. Друг въпрос е за важността на страните и на континента. Знаете, че това е въпрос, който следя с голямо внимание. Когато задлъжнялостта е твърде висока, тя влияе върху домакинствата и върху предприятията, разбира се. Въпросите са свързани. Защо са свързани? Защото има дълг наследен от миналото, който прехвърляме на следващото поколение. И ако нямаме зелен пакт, ако не го осъществим, ние ще оставим тежко наследство на следващите поколения на своите деца. Ето защо мисля, че ние носим морална отговорност. И аз мисля, че това, че ние носим економически задължения, не само економически, ние трябва да приемем економически правила, за да не оставяме тежко наследство на следващите поколения. Имаше въпрос и на госпожа Беня. Разбирам смисъла на вашия въпрос във всичките му аспекти. Някои от Тезите ви споделям, други в по-малка степен. Това, което споделям, е, че програмираното устаряване е въпрос, който е част от кръговата економика. Да, това трябва да се вземе предвид спазването на нормите и контрола върху това, което пресича нашите граници. Не бива да допускаме изкривяване на конкуренцията, която ще има тежко отражение върху нашата индустрия. Наясно сме с този въпрос, въпреки че ние живеем в взаимосвързан свят. За въздействието върху гражданите, да, ние трябва да подпомагаме всички региони и не гражданите трябва да платя цената за прехода. Ето защо е, ние предвиждаме мерки за подпомагане. Сега за либералните догми наясно сте, че има промени Европа трябва да постигне независимост в много области. Говорим за ключови технологии. Вие говорихте за важните ресурси, за стратегическите доставки, в това число и на редките метали. Искам да кажа още един път, че ние решихме да приемем ясни е, правила, за да можем да е, се възползваме максимално от е, пазара. И за 5G ние казахме, че правилата трябва да са разбираеми и тези, тези, които искат да ни помагат, са добре дошли, но според нашите, а не според техните правила. Господин Жадо зададе въпрос. за Евро 7. недостатъчните норми за да се откажем постепенно от двигателите с вътрешно горене. Моята цел е автомобили с нулеви емисии. Казвам го ясно, като комисар. Това е моята цел. Вашата цел е е много амбициозна и това е разбираемо. Трябва да направим така, че целите да се приемат от всички. Някои държави обявиха, че са готови да забранят продажбата на дизелови и бензинови автомобили. Мисля, че това са Дания, Испания, Нидерландия, Ирландия, ако не се лъжа през 2300 и 2040 година. Според мен тази инициатива е много добра. Аз ще следя тези процеси с много доброжелателен поглед и също така ще следим да се спазват принципите на вътрешния пазар. Тези, между тези два аспекта трябва да има баланс. И с ваша помощ аз ще следя тези процеси, защото колкото повече, колкото повече са гледните точки, толкова по-точен ще е нашия поглед. Автомобилите с нулеви емисии е, е, е действително цел, която ние споделяме. Господин Вондра, за суровините, стоманата. Тя е важна и за автомобилостроенето, и за отбраната. И ние трябва да запазим тази индустрия в Европа. Когато говорим за механизма за въглеродно облагане на границата, ние имаме предвид и е, металургичния сектор. Ние не пренебрегваме този въпрос е, и търсим е, решение на проблемите. И заедно с това е необходимо е да се инвестира повече в технологични новости. Това е възможност и трябва да, да оказваме помощ. Трябва да презгледаме държавните помощи. При необходимост ще помислим и по нормативната база. Това са въпроси, които са на вниманието на колегиума. Имаше въпрос на господин Уолес. Вие сте ирландец, господин ирландец, или поне както разбирам от не толкова от акцента, колкото от спецификата на вашия въпрос. Трябва да кажа, че прехода има нужда от подкрепа, за да бъде той справедлив. Има нещо, което е много важно, защото, както напомнихте, в във всички измерения е необходимо да се оказва помощ на унеси, които работни места ще пострадат. Тук включваме различна подкрепа различна подкрепа от страна на държавата. Също така включваме и помощ от страна на комисията. Сумите не са пренебрежими. И в конкретни случаи, каквито вие споменахте, е необходимо да се обърне внимание на конкретните дейности, които се осъществяват и какви реформи са необходими в зависимост от конкретния случай. И това е причината, поради която и е, създа, е за, замислен конкретен фонд заедно с а, идеята за прехода. Преминаваме към втория кръг от изказващи се. Всеки ще получи по една минута. Остават ни още 20 минути за разговор с комисаря. Ако искате да чуете неговите отговори, ще трябва да му дадете време. Започваме с НП Естер Деланге. Благодаря. Господин комисар, в уводното си слово говорихте за зелени технологии, за глобално лидерство, говорихте за така наречените зелени шампиони. За нас тези лидери не се определят от политиците или от някого други, те се раждат в условията на конкуренция. Конкуренцията пък трябва да е справедлива. Много говорихте за държавна помощ. За нас това не е цялата картина. Нека да ви дам един пример от Нидерландия. Имахме обществена поръчка за електрически автобуси, зелен транспорт. Виждате в контекста на зеления курс. В крайна сметка се оказа, че фирмата, която печели търга, ще произвежда голяма част от тези автобуси в Китай. А ние там нямаме достъп до обществените поръчки, там повечето фирми получават държавна помощ и така нататък. Затова защо ви давам този пример? Защото сме убедени, че ако зеления пакт означава, че ще купуваме всички тези зелени стоки, произведени в Китай, тя няма да проработи. Курса няма да проработи, затова трябва да говорим за държавна помощ, трябва да говорим за обществени поръчки. Ще можем ли да изключваме от тези търгове държави, които не ни пускат на техните пазари? Трябва ли да имаме по-стабилен инструментариум относно дъмпинга? Спомнете си соларните панели, технологии, които се развиват тук, но след това не се пускат на пазарите и така нататък. С други думи, ще Направите ли конкретно предложение с законодателен характер относно обществените поръчки? Отдавна го чакаме. Госпожа Шалдемоза от социалистите, благодаря. Господин комисар, благодаря за това, че сте наш гост. Искам да кажа, че много се радвам, че казвате, че Нидерландия, Дания и други страни е, забраняват е, дизела и ще го направят е, когато имат първа възможност. Няма да чакат до 2000 е, и 32 година. Относно европейските предприятия и конкурентоспособността. Най-доброто нещо за глобалната конкурентоспособност на европейските дружества е да бъдем амбициозни и да имаме конкретни изисквания. За това искам да попитам, не може ли да се ускори въвеждането на Евро 7 като стандарт за автомобилите? Ако въведете, например, предложения през 2021 година, ще бъде много добре. Трябва да сме амбициозни. Необходимо е освен това, освен амбицията, да можем да се справяме и в условията на конкуренция. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Обръщам се към вас на френски. Искам да говоря за тема, която вие засегнахте изкуствения интелект и неговото приложение в здравеопазването. И, е, комбинацията на обемите данни с изкуствения интелект спрямо човешкия геном е нещо много важно за лечението на рака в хуманната медицина. Тези шансове са тясно свързани с възможностите да се сложи край на дискриминацията при назначаване на работа, при застраховането, ще може да имаме и нов тип поведение. Социално-економическия статус, времето прекарано в училище, дори сексуалната ориентация. Това, според мен, отваря вратата към нови технологични епохи. Интересуваме какъв ще е добрия баланс между възможностите от една страна и опасностите от новите технологии, конкретно в здравеопазването. Един Тот от името на НП. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че дойдохте в нашата комисия. Европейския съюз има динамична индустрия, която играе ключова роля в нашите економики. Една от вашите задачи е да гарантирате, че всички части на европейската индустрия ще допринесат за климатично неутрална економика до 2050 година. Скоро ще представите и стратегията за европейската индустрия. Мисля, че тази стратегия може да е една отлична възможност за решаване на проблемите с климата, като се създадат работни места и се инвестира в зелени технологии. Необходимо обаче, като предвидено условие, да имаме силна економика. Това е единствения начин да се гарантира, че няма да има изтичане на въглерод и загуба на работни места. Мисля, че съответно много важно Зеления пакт да се обвърже с една силна индустриална стратегия, която да мобилизира необходимите инвестиции. Затова искам да попитам следното. Според вас, какво трябва да направи новата индустриална стратегия по отношение на климата и същевременно как тя ще гарантира конкурентоспособността в глобален план на европейската индустрия. Катрин Гризе. Благодаря, господин председател, господин комисар. Неодавна вие говорихте за миграцията от чисто економическа гледна точка, но не се отчитат екологичните последици. По-голямо потребление означава по-голяма нужда от производство и повече замърсяване. Инфраструктура, повече циментни сгради, намаляване на достъпа до природа – ние вече сме стигнали до предела. За това трябва да се мисли. Ние не можем да имаме глобализация, която да не е обвързана с климата. Следователно и моя въпрос, господин комисар. Как можем от една страна да работим за демография в услуга на растежа и от друга да опазим околната среда? Благодаря. Това е тема, която не е точно в обхвата на нашата комисия. Александра Морети от социалистите. Е- Благодаря, господин председател. Радвам се, предполагам всички, всички са доволни от това, че Зеленият пакт ще бъде най-голямата амбиция за тази комисия и този парламент. Ние сме си поставили една много а, сериозна цел. Ако успеем да реализираме тази голяма европейска мечта, вие е, говорих, вие казахте, че това е огромно предизвикателство пред едно цяло поколение. А ако искаме да запазим лидерската роля и в зелените технологии, говорихте за независимост в областта на зелените технологии, има нужда от научно-развойна дейност. Как възнамерявате да подпомогнете научната дейност и обучението? И също така устойчивостта е особено важна. Ето защо е необходимо да се насърчават да се насърчава обучение и информиране на гражданите. Следователно, автомобилите трябва да се замислят не само като стоки, но като услуга на потребителите. Какъв е вашият подход към тази амбиция в конкретния сектор? Благодаря. Бас Екхалт от Зелените. Благодаря, господин комисар. Тук отдясно съм. Искам да окажа натиск, всъщност. достатъчно отляво съм. В крайното ляво що се отнася до гледната точка на нашите зрители. И така, относно нашата зелена резолюция, която приехме тук. Тя е много важна за нас и там се казва, че трябва да намалим нашия въглероден отпечатък. Как как ще работите за намаляване на въглероден отпечатък по отношение на ресурсите? На второ място искаме да видим материален цикъл, който да е нетоксичен. Искам да кажа, че GD Grow не прави нищо, няма последващи действия. Мисля, че всъщност тази дирекция е обект на много дела сега имаме проблем с ПВЦ и с уловото, преди имахме други проблеми. Как ще гарантирате, че цикъла на материалите няма да е токсичен и как ще работите за това да няма проблемни вещества в цикъла на производство на материалите? Мария Спираки от името на НП на френски. Всъщност на английски. Благодаря. Ние сме комисия по околна среда, но се занимаваме и с обществено здраве. Затова искам да говоря за индустриалната политика. Ще ви попитам следното. Ще предприемате ли инициативи за справяне с проблема на недостига на лекарства? Трябва да има достатъчно добри доставки, пациентите трябва да имат достатъчно добър достъп до здравни грижи. Държавната помощ от гледна точка на фармацевтичната индустрия. Вероятно знаете каква опасност имаме. Ние де-факто възлагаме на трети страни нашата индустрия, нашето производство, тъй като те представляват така нареченото конкурентно предимство. Отекара господин Вондра още веднъж, освен ако отказвате. Добре ли от името на социалистите? Ако искате да се изкажете, няма проблем. Имате право да се изкажете. Два пъти да се изкажете. Господин Вондра, благодаря. Всъщност, аз не чух какво казахте по втория ми въпрос, затова с ваше позволение повдигам още веднъж темата. За много от нас е, няма как да се осъществи енергийния преход без ядрена енергетика. Петър Лизе говори за държавната помощ и за химичната индустрия. Аз искам да чуя обаче какво смятате вие относно държавната помощ за ядрената енергетика. И сега Тимо Волкин от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Предишният оратор трябва да знае, че в Дания има ядрена енергетика. Тя в Германия функционира добре. Радваме се, че сте тук, господин комисар. Много сектори искаме да бъдат е, електрифицирани, но не с всички може да се случи това. Има сектори, в които имаме нужда от зелен водород, например. Не чухме нищо конкретно, затова ще задам два конкретни въпроса. Комисията има ли е, конкретни цели е относно необходимостта от зелен водород за европейската индустрия, за европейската економика, например за годините 2020, 2040 и 2050 и 300, освен това. Какви мерки като комисар ще предприемете за това зеления водород да стане достъпен на пазарите и какво ще направите за да се гарантира прехода от природен газ към зелен водород? Например, какво ще кажете за инвестициите в газопроводи? Не може ли тези инвестиции да се използват и за водопроводи за зелен водород? Защото може да има нещо като мерки тип мост. Преходни мерки, благодаря. Ирена Йовева от името на да обновим Европа. Благодаря, господин председател. За да преминем към технологии от ново поколение като изкуствения интелект, Европа трябва да инвестира в научна дейност, в инфраструктура с цел и даване на тласък на екологичните политики. Трябва да имаме растеж, който да се фокусира не само върху индустрията, но и върху екологията. Имаме нужда от нови правила, свързани с оперативната съвместимост на данните, относно стандартите, свързани с енергетиката, здравеопазването и така нататък. Това включва и предоставянето на данни, за да може компаниите да се разрастват и да разработват нови стратегии и продукти. Какво ще направите за създаването на един добър напълно функциониращ единен пазар на данни? Ще може ли да се работи за прехвърлянето, безпроблемното прехвърляне на данни, тъй като те са необходими за технологическия напредък в частния и публичния сектор? Как ще гарантирате лидерската роля на Европа, конкурентоспособната роля на Европа, като си има предвид, че имаме целите по зеления пакт и като си има предвид, че трябва да се спазват и етичните стандарти. Как ще стане всичко това? Чрез какви лостове и мерки? Благодаря от името на МП Станислав Полчак. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос във връзка с вътрешния пазар. Беше казано много за зеления пакт. Всички аспекти трябва да се анализират. Въздействието върху пазарите, върху фирмите, върху потребителите. Вие казахте, че някои трябва да платят два пъти. Примерно децата. Това е много тревожно. Искам да разбера защо това е така. Не може да имаме двойни стандарти относно качеството на продуктите. Последния път работихме в рамките на последния мандат, имам предвид по този въпрос. Комисията постигна крачка в правилната посока. За нас темата е особено щекотлива. Не може марките в Европа да бъдат де-факто с две подмарки. Западна подмарка и източна подмарка. Когато има нещо подобно, говорим за двоен стандарт или за различен стандарт по отношение на качеството и продуктите. Значи, гражданите на Запад консумират по-висококачествени продукти, а онези на изток, какво да кажем за тях? Ми те имат достъп до храни с по-лошо качество. Какво ще направите, тъй като тук не става дума само за качество, става дума и за здравеопазване? Това е много важен въпрос. Последния въпрос Петрос Кокалис от е, Обединената левица. Благодаря, че сте тук, господин комисар. Благодаря, господин председател. Не съм сигурен, че в епохата на е, бързо економическо ускорение е, и в епохата на климатично извънредно положение трябва да говорим за етапи на економически растеж. Може би 25 години за вашата стратегия са твърде много. Какво ще направим, за да се избегнат инвестиции в природен газ, изкопаме горива и на второ място какво ще направите за така наречените економически възможности в адаптация? Благодаря. Благодаря. Само две минути ни остават официално. Може би хайде да ги направим 5-6, за да чуем отговора на поставените въпроси накратко. Благодаря. Много благодаря за толкова ползотворната размяна на мнения. Аз мога и лично да отговоря след заседанието, тъй като всички въпроси са много важни. Ще започна от зад напред. инвестициите. Ние трябва да сме амбициозни. Вече говорихме за фонда за справедлив преход. Колегата Джентилони също работи по механизъм, който да е ни позволи един много по-амбициозен преход, като се разчита на дългосрочни ангажименти и се работи по инструментите, чрез които можем наистина да имаме лостов ефект и да изпълним прехода, тъй като това е много важен проект, голям проект, за който ще трябва да мобилизираме средствата на всички участници. И има специфични условия, които ще ни позволят да го направим. По предходния въпрос не се прави разлика естествено между гражданите от източна и западна Европа. Вярвайте ми, мисля, че това би било недопустимо дори и да се помисли и аз наистина се заемам отговорно по вашия въпрос, но мисля, че не сте си сложили слушалките. Говоря за ядрената енергия. Ето, вие не си бяхте сложили слушалките и щяхте да попитате за трети път. Разбира се, че това е много важна тема, тъй като ядрената енергия е много важен източник за много от европейските държави. Това е енергия, която ще се използва по време на прехода. Така или иначе, ние разглеждаме ядрената енергия като част от енергийния микс, но разбира се, имаме и дългосрочна амбиция да стигнем до нулеви въглеродни емисии. От тук е и важна ядрената енергетика. Изкуственият интелект. Разбира се, че това е много важна област. Не искам да се впускам в подробности и да говоря за всичко свързано с изкуствения интелект и обема данни, но ние имаме своята програма, работим в тази област и ще имаме позицията на комисията по всички тези въпроси. Като ще става дума не само за обществените данни. Уверявам ви, работи се много енергично, като подробностите – мога да предоставя по-късно. Въпросът ви засяга точно това, по което работим. Иновациите, капацитета за научни изследвания и използването на данните. Надявам се, че повечето от алгоритмите ще бъдат съобразени с това, което сме предвидели при данните в Европейския съюз за водорода. Аз не разполагам със съответните цифри, не мога веднага да ги цитирам, но мога да ви ги предоставя на по-късен етап. Така или иначе, аз вече ви казах, че ние искаме да работим по проект от общоевропейски интерес точно за водорода. Много е важно да се разработи това измерение, тъй като то може да бъде стратегическо и да ни даде много отговори и при транспорта. Съжалявам, че в момента не мога да ви дам точните цифри. След това при токсичните елементи, вие попитахте за тях, наистина много важен въпрос. Ние ще въведем много ясни норми. Вече говорихме а, с ГД Гроу, защото и преди е ставало дума за тези проблеми. Госпожа Морети вие попитахте за научните изследвания. Разбира се, че научно-развойната дейност трябва да мобилизира целия континент. Като науката винаги е колективно усилие. За това трябва да имаме и съответния предвиден бюджет. Програмите които са насочени към Зеления пакт. Всички ние трябва да внимаваме така, че да имаме набора от средства, които ще ни позволят да осъществим това, което съвсем оправдано искате. Колегата от НП, вие обърнахте внимание на поръчаните автобуси в Холандия и съответния търг, който е бил проведен, предполагам, че е, там наистина има проблем, той е очевиден, когато се купува от страни, които нямат нашите стандарти и ще трябва да се е, разработят съответните инструменти. по търговската политика, по конкуренцията. Това е много интересен случай и аз бих искал да се запозная. Реципрочността при обществените поръчки. Мисля, че тази инициатива беше блокирана в съвета, но ще видим дали ще може да се придвижи напред. И благодаря за случая, който вие представихте. Ще разговарям с колегата Фил Хоган. Мисля, че малко или много отговорих. Разбира се, не мога да покрия абсолютно всичко. А за миграцията само ще ви кажа, ние имаме нужда от умения, компетентности и трябва хората да бъдат подготвени. Вече сме 460 хиляди европейци, милиона, извинете, европейци, ще трябва заедно да работим за нашия напредък и демография, защото очакваме до 2050 в Европа да има още 50 милиона граждани. Възниква въпроса за конкурентоспособността, за въглеродната неутралност, но и за това как целият ни континент може да бъде конкурентно способен, когато ние ще се увеличим и като брой население. Много ви благодаря. Аз съм на ваше разположение и за отговор на въпросите, на които не отговорих с достатъчна пълнота. Много ви благодаря. Euh, Една минута почивка и започваме с друга тема. Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. И тъй продължаваме нашата работа. Преди да преминем към изслушването и съответно разговора с госпожа директора на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, нека направя своите съобщения като председател. Първо, след напускането на нашите британски колеги, състава на нашата комисия е променен съгласно решение в пленарна зала от 14 януари 2020 година. От 1 февруари 2020 година комисията ни се състои от 81 члена. Ние сме по средата на процедурата, защото новият именен състав ще бъде одобрен на сесията в Страсбург през февруари. За това ще отложим гласуването, предвидено за днес, ще гласуваме становището за европейския семестър тогава, когато при нас са всички членове на комисията, което означава заедно с новите пълноправни членове след одобряването им в Страсбург. Вероник ме помоли да представя и посетителите – които са от Франция при нас. Не знам дали са още в залата, но ако са тук, нека им кажа, че са наистина добре дошли. С което преминаваме към второто изслушване за днес и размяна на мнения с Европейския център. Това е ежегодна размяна на мнения, но разбира се, Моментът е особено значим с разпространението на коронавируса. Затова ще помоля госпожа директора да поговори най-вече и по тази тема, да знаем докъде сме стигнали, какъв е рискът, какъв е начинът за справяне и в Европейския съюз и глобално. Добре ще е, разбира се, да представите и останалите важни теми за вас, тъй като със сигурност вие работите и в много, много области. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да размени мнения с вашата комисия. Благодаря на Ана Кучинска, която е лицето за контакти с вашата комисия. Благодаря и на двамата членове на управителния съвет които присъстват в залата. Уважаеми дами и господа, както посочи господин председателят на комисията, аз ще насоча вниманието си най-вече върху наболялата тема. Но искам да кажа, че има и други вируси и бактерии в Европа, които са не по-малко опасни. Ние ги наблюдаваме, уверявам ви. През последния месец оповестихме четири анализа на риска за коронавируса и три различни анализа за разпространение на патогени, резистентни на лечение с множество от наличните медикаменти. Това са и двете основни теми, по които ще говоря днес. Някакъв технически проблем ли има? Опитват се да го решат. Може би ще трябва да се върнем към годината 2003. Тогава говорихме за друг вид коронавирус – и така беше създаден Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Днес, след 15 години, разполагаме с 280 служителя от 26 държави членки. Годишният ни бюджет за тази година е 60,5 милиона. И сега, разбира се, ще поговорим за коронавируса. Коронавирусът е разпознат още средата на 60-те години – заразява човека и множество животински видове. След 2003 година имахме SARS вируса и след това MERS вируса, SARS или TORS. А коронавирусът от Китай от 2019 година е нов щам, който преди не е бил откриван при хора. Разбира се, всички норовируси са опасни за хората. Затова и ние работим върху начините на лечение, начините на разпространение – Имаме Център за спешно действие, който в момента работи на ниво 2 на нашия план, което е най-високото ниво. Ние работим на една, две или три смени, по-настоящем на две смени. Следователно има още едно ниво, до което можем да стигнем. Жалко, че не може да видите слайда. Okay, uh, maybe I can show you later. Може би по-късно ще ви го покажа тогава. От тази сутрин даните са за над 7000 случаи на заразени, 362 починали от коронавируса. Повечето от тези случаи в Китай – всички смъртни случаи са в Азия, 361 в Китай, 1 в Филипините. В Европа има 25 случая по настоящем, 21 от тях в Европейския съюз, 2 в Обединеното кралство и 2 в Русия. По-късно ще ви покажа с какво се занимаваме. Ние имаме специална веб страница, където ежедневно информацията се актуализира. По този начин искаме да сме сигурни, че тя стига до обществеността, не само до здравните работници – Нашата оценка на риска се използва и от медиите, така че те да съобщят на населението. Имаме много контакти с медиите, за да можем да предадем информацията. По-настоящем тези 21 случая в Европейския съюз показват, че нашата цел за момента трябва да бъде да ограничим – разпространението и да предотвратим по-нататъчното разпространение. Което означава колегите в съответните държави да извършат ранна диагностика, да изолират заразените и внимателно да следят тяхното състояние. При тези 21 случая, 8 от тях са заразени в Европа, един във Франция. Всички други са дошли отвън. Така че за сега положението в Европа е под контрол. Целта на центъра е да помогне на страните да не допуснат по-нататъчно разпространение. Към тази, за тази цел са насочени нашите материали, освен оценката на риска. Последният беше публикуван на 31 януари. Също така постигнахме съгласие за дефиниране на случаите, за докладване на случаите, насоки за проследяване на контактите и различни технически документи, които да помагат на страните да е, идентифицират случаи, които трябва случаи на лица, които трябва да бъдат изследвани, как да се работи с е, контактни лица и също така мерки за превенция на заразите. Също така публикувахме лабораторни насоки за докладване на коронавирус. Една от нашите дейности за проверка на готовността на страните – предприехме лабораторно проучване, за да видим дали страните са в състояние да установят наличието на вирус, което е отправната точка на нашата стратегия. Все още не съм се запознала с резултатите, но знаем, че в пет европейски страни има лаборатории, които са готови да изследват проби от други страни. Също така разработихме примерни информационни документи за лица, които пътуват за Китай, които се връщат от Китай. Тези примерни материали могат да бъдат преведени на езика на съответната страна те могат да бъдат адаптирани с оглед на националната специфика, могат да се използват с, с национално лого и така нататък. В момента подготвяме проучване за общата подготвеност на страните, особено на болниците. Разбира се, това са все мерки, които не осъществяваме самостоятелно, а в взаимодействие с Генерална дирекция САНТЕ на Европейската комисия, с службата на СЗО и с Центъра за контрол и превенция на заболяванията в а в, в САЩ и Китай, също така и африкански страни, за да видим до каква степен те имат капацитет да се справят с откриване на нови случаи и мерките спрямо заразените лица. Исках да обобщя нашите дейности с нашата оценка за вероятно за шансовете в Европа. Вероятността от зараза на европейски граждани, които живеят в провинция Хубей или идват от там, е, опасността е висока. Е, вероятността от зараза на гражданите на Европа в други провинции е, е умерена, но тази опасност може да се повиши. Има между умерена и висока вероятност броя на случаите да се увеличи. И ако случаите се открият рано и се предприемат мерки за превенция и контрол, особено в здравна обстановка, вероятността от ограничаване на по-нататъчното разпространение се оценява на ниска. От много ниска до ниска. ако тези мерки не се приложат и случаите се открият късно, тогава разбира се опасността от вторично предаване се оценява на висока. С това исках да приключа по новия коронавирус. Разбира се, мога да продължа, но искам да оставя време за въпроси. Сега ще ви дам примери за, за някои други заплахи. На една от тях е морбили. През последните няколко години в Европейския съюз имаше 53 000 случаи, 90 няколко души загинаха от болест, за която имаме вакцина, която е ефтина и ефикасна. Това се дължи на факта, че се разпространява много погрешна информация и много хора се притесняват от ваксината. Ето защо през 2018 година съвета излезе с препоръка за засилване на сътрудничеството в, при предотвратяване на заболяванията и в съответствие с тази препоръка нашия център работи по порт квартал за ваксините. За нас това трябва да е източник на информация за всеки, който търси информация за ваксините. Този портал ще бъде открит през април като част от Европейската седмица на иммунизациите. Другата заплаха вече я споменах и това е антимикробната резистентност – Една от оценките на риска, публикувани днес, се занимава с, бактерии, с проблеми в Литва. И тази седмица ще публикуваме друга оценка зараза с резистентния. резистентна резистентни микроби в няколко страни. 32 000 души загинаха в резултат на антимикробна резистентност. Отражението е сравнимо с грипа, туберкулозата и хив взети заедно. Тоест, заплахата е много сериозна но тя не се радва на толкова силно медийно внимание, както коронавирусът. Искам също така да кажа, че ние обръщаме внимание на ситуацията извън Европа, е, за да осигурим защита на Европа. Работим заедно с е, СЗО и Генерална дирекция ЕХО. Наш служител е в Демократична република Конго, където епидемията от Ебола все още не е прекратена. Тя отслабва но все още съществува. Тя продължава от година и половина. Искам да се спра и на някои други дейности от 2019 година. Като цяло през последната година разработихме 23 бързи оценка на риска. От началото Очевидно тази година работим по-интензивно, защото до сега сме разработили 8. Имаме технически доклади по различни теми, отчасти с обществ... в резултат на обществени консултации. Получихме въпроси от парламента, не толкова много, колкото обичайно поради новия мандат и публикувахме 86 научни а, статии в авторитетни изписания. Аз като приоритети споменах антимикробната резистентност, изпълнение на препоръките на съвета за силване на сътрудничеството за болести, които могат да бъдат предотвратени чрез вакциниране. Също така постигане на целите на устойчивото развитие във връзка с хепатит и туберкулозата. Разширяваме дейността си и работим по проекти, свързани с електронното здравеопазване. И също така разработваме прогнозни проучвания. Опитваме се да предвидим какви болести могат да възникнат, за да сме готови подпомагаме държавите членки в дейността им по осигуряване на подготвеността на границите и се стремим към повече ефективност. Каква част от този план за 2020 година, прият от ръководство преди два месеца, предстои да се огледа а, допълнително, защото повечето от нас работят върху коронавируса като приоритет и през март ще представим списък от дейности, по които няма да работим и накрая Искам да спомена нещо свързано с учредителния регламент. Исках да кажа нещо повече, но тъй като няма време, ще получите презентацията. Можете отново да започнете, тъй като се оказва, че презентацията е пристигнала. Благодаря, казва председателят. При всички случаи презентацията ще бъде раздадена съвсем скоро аз разполагам с тази презентация вече. Данните, диаграмите са много полезни. Когато дойдете пак при нас, можете да се позовете на тази презентация в отговор на въпросите. Започваме с лицата за контакт от името на комисията ЕНВИ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 който е много полезен за нас. Бих искала срещани да са посветени не на заплахи, като заплахата обявена от СЗО във връзка с коронавирусът. Вие говорихте за подготвеността на държавите да противодействат на вируса. Споменахте, че някои държави членки са предложили да извършват лабораторни тестове при желание на някои държави членки за диагноза. Виждаме, че сътрудничеството и взаимната помощ са факт. Помним за заразите от, с, с торс. натрупахме опит и съм сигурна, че сме добре подготвени, но трябва да внимаваме. Имам три въпроса. Европейския център за, за профилактика и контрол на заболяванията като изпълнителна агенция може ли да предложи механизъм за подпомагане за координирани действия, насочени към диагностициране на зараза с коронавирус на европейски граждани и на лица, идващи на наша територия. Ако вирусът започне да се разпространява в Европа обаче, какво ще предприемете, за да се идентифицират носителите на вируса? и какво можем да направим, за да станат диагностичните тестове широко достъпни. Споменахте и сътрудничеството с Китайския център. Вие пряк контакт ли поддържате с тях или чрез Световната здравна организация? Това са моите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че поддържате контакт с нас. Това бяха между 4 и 5 въпроса зададени в един. И тъй като доста колеги имат желание да зададат въпроси, ще ви дам думата да отговорите. Благодаря. Въпросът за лабораториите и лабораторната подкрепа. Да, действително, някои държави предложиха а, да и следват проби от други страни. Но тъй като не става дума за допри а, широко разпространение на вируса, не бихме препоръчали да се диагностицира всеки отделен случай, защото диагностичните лаборатории просто нямат да могат да се справят ще трябва да намерим алгоритъм, който да ни позволи да следим развитието на заразата и да я контролираме. Но, а, но няма да бъде възможно да се правят а, изследвания на, на всеки заболял. Когато има една група лица с подобни а, симптоми, а, е достатъчно да се направи изследване на един, защото може да се приеме с висока степен на вероятност, че останалите от групата страдат от също заболяване. Що се отнася до китайския център, ние имаме споразумение за сътрудничество с тях. Редовно разговаряме с тях. Получихме преведения вариант на ситуационните им доклади. И сме наясно с това, че колегите там са подложени на силен натиск. Нашето впечатление е, че правят каквото могат и предоставят цялата налична информация. Сега спонтанните изказвания. Ще прочета списъка. Э, мистер э, э, Вероник Азекамп, мистер Уалас, Ривази, ТМС, One more. Two more. Three more. Още трима. А следващият ще трябва да плати с много точки. Ето това е пълния списък. Моля ви, не повече от а, е, минута и половина, за да можете да отговорите подробно. Да започнем с Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че моето предложение от името на НП е прието, именно да обсъдим тази тема. Много хора се тревожат и дори и да е вярно, че при други случаи имало повече смъртни случаи, трябва да говорим. По темата споменахте справо антимикробната резистентност. Много е важно да не се всява паника, да, но трябва и да сме добре информирани. Благодаря за информацията. Аз също смятам, че нашата задача е да не всяваме паника, да успокоим хората. Ето защо трябва да гарантираме, че управляваме риска в Европейския съюз. Имам два въпроса. Всъщност хората ги задават. В моя избирателен район а, има економически контакти с Лухан, продукти, които се произвеждат в този китайски регион. Два въпроса. На първо място, може ли да се очаква мутация на патогена и да стане той още по-опасен? Според вашите експерти това е малко вероятно до сега. На второ място има учени, които казват, че а, всъщност китайците не ни дават правилните цифри и данни. Според а, онова, което се потвърждава в Европа, това потвърждение правилно ли е? Въобще информират ли ни правилно? for SND. Госпожа Гутеланд. Благодаря, госпожо генерал директор Амон, за това, че дойдохте за този дебат. Много е ценна тази размяна на мнения. Давате ни информация по въпроси, които не са особено успешни, по-скоро в дългосрочен план. Давате информация и за въпроси, свързани с нашата бърза реакция. В този конкретен случай е много ценно да разберем за вашата работа и вашия опит в Европейския съюз. Вашата работа и информацията, която ни давате, ни прави по-сигурни. Когато говорим за торси, за подобни заплахи, мисля, че ние се чувстваме сигурни, защото вие съществувате. Аз съм съгласна с казаното от колегата, че нашата роля е да не разпространяваме паника и в същото време трябва да направим всичко възможно, за да дадем на хората информация, да обменяме информация между държавите членки, да обменяме полезни практики, за да няма по-голямо разпространение на заразата. Много се радвам, че сътрудничите и с СЗО в тази връзка. Имам един въпрос, който мисля, че бихме могли справо да си зададем. В началото, когато идваха хора от Китай, много хора се замислиха дали тези хора не са заразни и дали сме готови относно симптоми, дали сме достатъчно предпазливи, дали се опитваме да не контактуваме с такива хора. В други държави обаче стана вече ясно, че има неща, за които няма как да се предвиди и дори да има контакт с хората, просто не може да си наштрек за това, което може да ти се случи. Затова искам да попитам, нашите държави членки добре запознати ли с симптомите, с всички симптоми свързани с този вирус? Радвам се, че говорихте за морбилито. Както и други колеги, искам я да спомена антимикробната резистентност. Искам да кажа, че ми се иска да поставим по-голям акцент върху проблема. Искам да разбера какво бихте искали от Европейския парламент в тази област. Прочетох вашите препоръки, те не са малко. Има ли нещо върху което искате наистина да поставите акцента? Благодаря. Благодаря госпожа Марин от Добровим Европа. Благодаря тази епидемия говори за това, че проблемът е глобален, има нужда от един едно отговор. Вирусът не познава граници и решенията могат да се търсят на международно ниво, при всеки случай европейско. Приветства мерките на Европейски съюз и по-конкретно дейностите по координация и подпомагане. Като лекар аз всеки ден получавам, аз разговарям всеки ден с, медици... с представители на медицинските специалисти, е, получавам материали. Материалите са разработени много добре, но аз си задавам въпрос за изпълнението и приложението на препоръките в различни страни, особено в страните, които са засегнати най-сериозно, тъй като препоръките имат смисъл само ако се спазват от всички. Вие и имате ли представа за това до каква степен се прилагат на практика препоръките на СЗО, особено в е, Китай? Допълнителни три въпроса ще чуем и след това ще ви дам думата. Госпожа Бенио от ИДЕ. Госпожо директор, целият свят е под опасност да се зарази. Вирусът се разпространява много бързо, толкова бързо, че като че ли вече сме изпуснали контрол. Един ден може да сме изправени пред пандемия, свободното движение на хора и стоки, политиката на миграция, липсата на контрол по границите води до експоненциално разпространение на тези вируси. От няколко дни се настоява да има засилен контрол, особено по летищата и нашите граници. Но границите по суша си остават много пропускливи в Европейския съюз. За това би трябвало най-малкото временно да спрем да издаваме визи на китайски граждани. Без да се създава психоза, трябва да имаме контрол на болестта като държавите членки могат да бъдат насърчени временно да суспендират Шенген и политиките на миграция. Какво предвиждате вие? Благодаря ви за отговорите. Госпожа Ривази от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо директор. Аз мисля, че има доста въпросителни около този коронавирус. Интересуваме дали разполагате с независима експертна информация. Например, казва се, че всичко е тръгнало от прилепите, после казаха не, това е бил открития пазар в Ухан. Какво знаете за происхода? Има и доста въпроси за мутирането на вируса. Прави ли се генен анализ, за да се види сравнението между открития вирус в Китай и този във Франция? Дали вече вируса е мутирал? И след това заразяването. Много хора се питат. Ето има хора, пристигнали във Франция, 14 дни са в карантина. Колко дни е инкубационния период? 2, 4, 2 седмици или? и после в Европейския съюз. Тук имаме здравни структури, които би трябвало да се грижат за хората в карантина. Но в страните от АКТБ какво може да се случи? Ако там има заразяване, нещата са много по-трудни. Имате ли конкретни препоръки, за да може и да се диагностицира. Вие казвате, трябва да се диагностицира. Да, много е важно това, да се знае дали е грип, дали е коронавирус. Какви са вашите препоръки? First... Благодаря. Последния въпрос от първия кръг, госпожа Хазакамп. Благодаря, господин председател. Благодаря за обясненията, госпожо Амон. Имам няколко въпроса за използването на антибиотиците и за зоонозата, но ще се огранича само до зоонозата и коронавируса. Първата зараза беше в Лухан използ... причината са все още не е ясно. Учените след избухването на заразата а, говорят и за консумацията на диви животни. А, знаем, а, че това беше причина и за разпространение на вируса на торс. Дори и през 2012 година имаше подобна ситуация. Има ли планове да се сложи край на консумацията на диви животни? Това част ли е от вашата стратегия за противодействие на вируса? Според мен това е особено важно и за хората, и за животните. Благодаря. Имате думата. Лесни въпроси. Yeah, thank you very much. Благодаря за всички тези въпроси. Доста широк диапазон. Ще премина през всички тях. Относно потенциала за мутиране. Два въпроса имаше в тази връзка. Вирусите мутират с много различна частота. Относно този нов вирус, още нямаме информация. Като че ли дълго време говорим за коронавируса, но всъщност само преди три седмици този вирус беше идентифициран – Необходимо е да си признаем, че има много въпроси, на които не можем да дадем отговор по-настояще, може би след седмица-две, но не и сега. На този конкретен въпрос сега не може да се даде отговор. Само, че трябва да се намери такъв отговор, защото Евентуалната мутация би оказала въздействие върху лабораторната диагностика и в крайна сметка върху терапията. Това е важен въпрос, но сега не мога да му дам отговор. Точните цифри от Китай. Нямаме индикации, че цифрите, които ни се предоставят, са грешни. Вероятно сте видяли през последните няколко дни през последните 7 до 10 дни, че броя нарасна. 12 1200, извинявайте, на, на ден имаше в началото. Сега всеки ден чуваме за 2800 нови случая. За мен това е сигнал, че няма скриване на информацията. По-скоро става дума за по-добро диагностициране и последващи действия. Конкретно по вашия въпрос, по-настоящем нямаме индикации, че има скриване на информация. Но и да има такова скриване на информация, едва ли ще разберем, че го има. Това носи още по-голяма яснота, каза председател. Ами така или иначе, можем да се осланяме само на информацията, която ни се предоставя. Спекулациите няма да ни помогнат в този конкретен момент. Естествено, следим ситуацията. Ако има някакви разминавания, ще повдигнем въпроса. По-настоящем няма нищо съмнително. Имаше въпрос какво да правим с хората, които пристигат от Китай в Европа. В крайна сметка тези хора са отговорност на националните здравни органи. За съжаление не мога да ви покажа тази брошура, която изготвихме, но има една брошура и там се дава информация за това какво трябва да правят хората след като са се върнали от Китай. Ако те имат симптоми на респираторна инфекция, те би трябвало да отидат при общо практикуващия си лекар или в болница. Там трябва да попълнят един формуляр и да разкажат не само за своите симптоми, но и за местата, които са посетили. Това сме го казвали не веднъж. Много е важно това да се направи, защото, знаете, в този сезон много често има респираторни заболявания и ако всеки, който е хванал на стинка, бъде тестван за коронавирус, нашите здравни служби ще бъдат претоварени. Естествено, когато има пътуване до Китай, трябва да се каже къде точно е било лицето, в коя част на Китай, кога се е случило това и така нататък. Затова в нашата брошура ние даваме препоръки за това как точно да се предостави тази информация. Има и други информационни документи, изготвени от държавите. Имаше въпрос за това дали имаме информация до каква степен се прилагат насоките на СЗО в Китай. Нямаме информация Можем да поискаме такава. Добра идея е това. Ще се опитаме да видим каква информация има за точно този въпрос в СЗО, но не ние можем да направим проверка. Просто трябва да поискаме тази информация от колегите от СЗО имаше призив към нас да поискаме от държавите членки да замразят Шенген по-настоящем. Това е извън нашите правомощия. Ние сме научна агенция. Става дума за политическо решение, което да се вземе възосновата на политически дебат. От научна гледна точка в Европа по-настоящем няма основания за нещо подобно. Откъде идва вируса? Много интересни въпроси. Всички си спомнят, че в началото всички казваха, че нещата са тръгнали от пазара на животни в Ухан. Споменахте, че другите коронавируси през нашия век имаха поне частична връзка с животни. Е, и съответно и в този случай може да е така, можем да се кажем. Това не е обаче ясно на 100%. Ако погледнем прехвърлянето, при първите няколко стотин заразени, само няколко от тях са имали контакт с животни. Може и да има някаква връзка с а, животинските пазари, но този конкретен коронавирус може да се прехвърля от човек на човек. Има конкретни примери. И онова, което виждаме в Китай в момента, е зараза, която се предава между хората, а не е зооногична или зооножка. Инкубационния период. Учим се в момента в хода на нашата работа. Настоящите оценки показват, че той е между 3 и 8 дни и половина. Съответно, 14-те дни би трябвало да са достатъчни. Възможно е да станем свидетели на по-дълги инкубационни периоди. Ще трябва да адаптираме своите действия. Някои вируси имат подобни периоди, които са 21 дни. Без съмнение, нашите препоръки, оценки и действия трябва да се адаптират според развитието на ситуацията. Относно страните от АКТБ, права сте. Ето защо поддържаме връзки с нашия събрат Центъра за превенция и контрол на заболяванията в Африка. В Африка обаче все още няма случаи, които да са докладвани. Сътрудничим с Центъра за контрол на заболяванията в Африка. Изразили сме готовност за оказване на помощ в случай, че ни поискат. Надявам се, че съм отговорила на вашия въпрос, госпожо Хазакамп, относно търговията с диви животни. Подобни мерки, за които пледирате, няма да помогнат по-настоящем. Не знам дали коронавируса трябва да бъде единственото основание, за да се спре тази търговия, но така или иначе, дори тя да се спре, няма да има голямо въздействие върху епидемията. Имаше въпроси и които са малко по-различни по своята тематика. Предлагам ви да отговорите на тях по-късно. Следващия оратор. Благодаря, госпожо директор, за това, че дойдохте и ни дадохте важна информация за заразата по-настоящем. Въпросът ми е свързан с това, което беше споменато на края на вашето изказване. Другите зарази. Каква е способността на ЕЦПКЗ да се справя с зарази по-настоящем? Тъй като сезона е сезон на заболявания, знаем, но вие говорихте за морбили и не само Готови ли сте да действате? И на второ място, имате ли преки връзки с Центъра за контрол на заболяванията в Китай или комуникацията ви минава през СЗО? Освен това, знаете ли, че СЗО има служители? Има ли, имате ли информация за такива служители на СЗО в Китай, които да потвърждават цифрите, които ни се предоставят от Китай за броя на заразени, починали и така нататък. Има ли персонал на СЗО на място? Знам, че това е малко извън вашето приложно поле на действие, но все пак. Благодаря, господин Полчак от НП. Благодаря за думата, господин председател. Един конкретен въпрос. Антимикробната резистентност. Нещо, което е изключително важно Много е важно, освен това, населението да бъде взето на сериозно, тъй като за нашите граждане тази тема е много важна. 30 000 починали всяка година поради антимикробната резистентност. Шокиращо. Ако не работим по-активно, не знам до къде ще стигнем. Не трябва ли да кажем на гражданите малко по-конкретно какво точно е антимикробната резистентност? Кажете конкретно, може ли да допринесете за решаване на проблема или не? Господин Турвалц. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Амон, за това, че сте тук. Всъщност би трябвало да пусна Марлене Дитрих с песента Свят, който не разбираме. Защото ако погледнете случилото се в Китай, моделът е същия като при последния случай. Видяхте статията в Нью Йорк Таймс относно един човек, който се е опитал да предупреди хората и бързо с му скръцнали с зъби. Ето, модела се повтаря. Една авторитарна държава просто скрива информация. Не знаем колко знаем в действителност. Мисля, че този въпрос трябва да бъде зададен и пред СЗО. Защото този авторитарен режим се е смърт. Благодаря. Господин Гонсалес Касерес от името на социалистите. Благодаря и благодаря ви, че сте при нас в нашата комисия. Коронавирусът е, е важна тема за нашата комисия, защото искаме да го спрем. Но всички вече сме гледали филма и сега трябва да обединим своите ресурси, това, което знаем в здравната област, това, което сме се научили от САРС, от ТОРС, от грип А, от Ебола – пак казвам, вече сме го гледали този филм, имаме си протоколите, някои казват да затворим границите. Това е много безотговорно. Е, трябва да се има предвид е, и цялата международна търговия, която ще спре при такива мерки и това с нищо няма да допринесе. Нека да не отстъпваме пред популистите и алармистите, е, които говорят за опустошителни епидемии. Както и вие казахте от това, което знаем за вируса, от лабораториите, как мислите, е, вие ние имаме своя алгоритъм за превенция, но кога ще можем да помогнем повече и на диагностиката? И също така, в най-тежките случаи знаем, че имаме респираторни проблеми. Предполагам, че чрез протокола Мурста ще можем да се ползваме в клиниките за раното третиране на най-тежките случаи. И тъй като знаем, че има дихателни проблеми и Китай ни информира за най-тежките случаи, ще могат ли пациентите да реагират добре на конвенционалните методи на лечение. И накрая, като говорим за коронавирусът, знаем, че в Конго има над 3000 е, починали от ебола, над 20 000 заразени. Затова искам да ви попитам какви са предвижданията. Може ли е реално да се контролира епидемията от ебола в Конго. Тилимец от Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Амон, за обясненията. Както всички други колеги, искам да разбера какво ще направи ЕЦПКЗ, за да спре тази епидемия. Дадохте много обяснения. Доколкото разбрах, този вирус се е зародил в Охан в един незаконен пазар на месо. И може би на други подобни места. Затова нека да попитам. Има ли контрол относно вноса на месо от диви животни в Европейския съюз и контрола на заболяванията? Има случаи, които показват, че вноса на подобно месо от дивеч възлиза на около 270 тона годишно. Трафика на подобно дивечово екзотично месо може да е източник на много нови вируси. През 2014 година в разгара на кризата с Ебола, ЕФС призна, че има здравни рискове, които проистичат от незаконния внос на месо от диви животни. Значи, виждате, подобен внос води до заплахи не само за здравето на хората, но и за заплахи, до заплахи за сигурността на продоволствието. Какво ще направите, за да се спре този незаконен внос? Господин Уолес, от името на Обединената левица, благодаря относно коронавируса. Що се отнася до прозрачността за заразата и клиничните данни, стъпките, които се предприемат, идентификацията, изолацията, диагностиката, скоростта на диагностициране, бързия строеж на болници – Смятате ли, че можем да научим нещо от китайците? На следващо място в Ирландия а, имаше изказани тревоги през седмицата. А, един полет пристигна в Ирландия от Москва. А, там имало китаец, който се чувства много зле. Този човек е бил изведен и едва днес, по-скоро вчера, беше оповестено, че той не е бил заразен с коронавируса. Другите пътници обаче не са получили маски. Това нормално ли е? Здравните служби в Ирландия имат веб страница, обаче тя не е актуализирана от петък насам. Не се описва списъка с евентуалните заразени, няма информация относно тяхното местоположение. Казахте, че работите с държавите членки. Давате информация, говорихте за брошура с информация, която я давате на държавите членки. Искам да попитам какви инструкции сте дали на здравните служби в държавите членки, в частност на тази в Ирландия, за това как трябва да действат. Не искам сега тук да притеснявам всички с подобни изказвания, но смятате ли, че е добре да се действа по такъв начин, както те действат? Благодаря. Значи имате 10 минути за да отговорите на въпросите относно коронавируса. Добре, Въпросът беше доколко опитът за справяне с коронавируса се отразява на цялостния капацитет на дадена страна да се справи и с останалите заболявания. Това зависи от съответната страна, разбира се. В момента само пет от държавите членки са засегнати и те разбира се, трябва да мобилизират огромен ресурс, но предполагам, че те продължават да водят наблюдение и за останалите болести. Разбира се, ако има взрив, тогава сигурно ще стигна до някакъв предел – когато от нас се поиска помощ, ние разбира се ще откликнем, но нашият капацитет също не е безграничен и в даден момент ще трябва да определим приоритетите си, по какво да работим, не само от европейска гледна точка, но и в съответните държави ще трябва да се направи същото. След това нека кажа, че с Китай общуваме пряко, а не чрез СЗО. Имаме включено споразумение, съгласно което в подобни ситуации ние сме в пряк контакт. Така че, например, при птичия грип също можехме да получим пряка информация. Предполагам, че СЗО са изпратили служители на място. Мисля, че регионалното им представителство е в Манила. Освен това, епидемиолозите на стаж също са готови да бъдат изпратени там – Разбира се, че населението трябва да бъде запознато. Всяка година, още от 2008 година до сега, участваме в проява, която трае цяла седмица, за да обясняваме за резистентността. Тъй като при антимикробната резистентност всеки трябва да изиграе своята роля. И пациентите, и лекарите, и политиците, и здравните работници, и аптекарите, и заболекарите, всеки. Така че тези кампании всяка година се насочват и към определена група, за да обясним на тази група това е и ваша отговорност. Виждаме, че в някои държави се стига до ефект на платото при тази резистентност, следователно промяната е възможна. Точно това и наблюдаваме – Виждаме, че китайците приложиха много строги мерки, но това не е нещо, което ще проработи навсякъде. Много се съмнявам, че мерките от Ухан биха били приложими където и да било в Европа. Но това не означава автоматично, че трябва да се крие информация. Китай беше много остро критикуван след разпространението на Торс и мисля, че междувременно се получи от грешките си. Информацията вече се предава много по-бързо, така че моделът според мен е променен в сравнение с преди 15 години. Ако правилно съм разбрала вашия въпрос, вие попитахте за това какъв дял се разболяват тежко. Все още не знаем. Като цяло, като че ли заболяването протича сравнително леко, но има и много тежки случаи с фатален изход. Смъртността за сега е по-ниска, отколкото при торс, но с оговорката, че това само възоснова на съществуващите данни. Що се отнася до лечението, няма конкретно лечение. По-скоро се лекуват симптомите, когато са по-тежки – Също времено вече се правят опити, за да се види дали антивирусните препарати могат да подействат. Все още обаче нямаме резултати. По DRC виждаме, че постепенно случаите намаляват. Имам предвид еболата в Конго. Разбира се, това е постепенно намаление. Там имаше и гражданска война. И тези трудности със сигурността, със сигурност се отразяват. Работата не е приключила, но поне за сега имаме намаление. Попитахте как можем да спрем незаконния внос на диво месо. Тук не мога да ви отговоря, защото това не е в нашите компетентности. Както и вие казахте, въпросът трябва да се отправи към ЕФСА и Европейската комисия. за Ирландия. Честно казано, не знам какво точно се е случило на този самолет. Вие казвате, че другите пътници са били пуснати. Аз се съмнявам, че са ги пуснали ей така. Сигурно са взели най-малкото техните данни, за да могат здравните органи да проследят. за актуализирането и боравенето с информацията, тук националните здравни органи вземат своето решение. Ние можем единствено да предоставим своята информация на съответните държави, тъй като от 2013 година насам имаме механизъм за трансграничните заплахи. Съгласно този механизъм, държавите могат да обменят информация за мерките, които прилагат. Не мога веднага да се сетя за това, което ме питате, но съм сигурна, че са изпълнени мерките за информиране на населението. Мисля, че това беше всичко, надявам се. Благодаря 8 минути. Поздравявам ви! Ще дам думата и на представителите на управителния съвет на ЕЦПКЗ по две минути на всеки. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата на това открито заседание. Благодаря и на госпожа Андрея Амон за нейното представяне. Ще подчертая две съображения. Първо, допълнителната информация от ЕКПКЗ, ЕЦПКЗ, извинете, и на второ място ще Говоря като председател на Европейския парламент. След Брекзит е Стана ясно, че европейските граждани не познават достатъчно ползите от европейските институции. ЕЦПКЗ също трябва да се доближи до гражданите и наистина да общува с широката общественост. Само с едни близки отношения с гражданите ще имаме дългосрочен подход. Освен това, документите на центъра се предоставят само на английски. Би трябвало гражданите да могат на собствения си народния език да прочитат тази информация на вашата веб страница. Така ще има много по-добро общуване с широката общественост, а не дезинформираност за коронавируса, на която сме свидетели днес. Ролята на европейски институции на центъра може би са по-важни от всякога. На второ място искам да говоря за правилото за комуникация между комисията ЕНВИ и нашето членство в управителния съвет – аз изпълних своите функции, така както го направи и госпожа Копа. Направила съм го доброволно, без за това да получавам възнаграждение. Бих искала да мога следователно да представя своите наблюдения. Проблемът е, че нямаме една истинска система за обратна връзка. Необходими са подобрения. Само с такива подобрения ще увеличим удовлетвореността и чувството за сигурност сред европейските граждани. Благодаря. Uh, you, uh, uh... Благодаря ви, господин председател. Първо, нека кажа, че съм напълно съгласна с това, което каза колегата Пукович. Наистина, това е един огромен обществен дебат по здравни въпроси. Според мен Европейският център по профилактика и контрол на заболяванията е способен да се адаптира, да се променя съобразно нуждите. Виждаме го всеки път. Виждаме го и при коронавируса. Това е агенция, с многостранна дейност, но през последните 4 години там се убедих, че антимикробната резистентност е едната голяма тема и другата голяма тема нежеланието за вакциниране. Това наистина са големи въпроси в европейския контекст, много важни за ЕЦПКЗ. Лично аз бих искала Европейският парламент да участва много по-активно и да се информира за това, което се случва в центъра. Госпожа Кукович и аз, като представители на Европейския парламент, в управителния съвет. Винаги сме се опитвали да осъществяваме тази връзка и с Енви, особено след европейските избори. Благодаря за, на госпожа Качинска за готовността да общува с нас, но ни се струва, че за европейските граждани може да се направи повече – да има и по-добра връзка с Енви и с широката общественост. Това е предизвикателството и пред Центъра, и пред Комисията по околна среда. Какво ще кажете за превода на различните езици? Благодаря ви. Ние сме водили този дебат в ЕЦПКЗ нееднократно и в управителния съвет – Гледните точки са различни. Някои от членовете на управителния съвет не искат да се обръщаме към обществеността пряко. Позицията ни за сега като чили е междина, а за превода вярно е. Повечето от нашите документи са само на английски язик – но поне изпълнителните резюмета се превеждат на всички езици. Например, сега имаме тези документи за корона вируса. Ако ние трябва да ги преведем на всички езици, докато получим преводите, ще трябва отново да ги актуализираме. На този етап преводът не е осъществим в този си вид. Опитваме се да прибягваме до машинен превод, но за тези технически текстове това също не работи, поне за сега. Може би един ден. Благодаря на Софи и Ян Мария, защото те наистина представяха гледната точка на парламента. Те го правят много добре. Благодаря. Uh, Благодаря. След две седмици ще се срещнем с комисаря, който отговаря по здравните въпроси. Така че ако междувременно има новости, може отново да ви поканим. Благодаря. So, um, as I said earlier, uh, we are not going to vote today. Както казах, днес няма да гласувам. Ще гласуваме в Страсбург, когато съставът, когато новият състав на комисията ЕНВИ бъде официално одобрен. Преди да преминем към възражението, искането за възражение, имам едно съобщение. Uh, coordinators recommendation of January 20th. Uh, we need to check there is no по препоръките на координаторите, да видим дали има възражение срещу тях. Няма. Одобряват се. Преминаваме към искането за възражение във връзка с решение за изпълнение на Комисията за решаване на пускането на пазарните продукти, съдържащи прополис. Тук представям възражението на колегата Мелен, която поради други ангажименти не може да присъства е, лично. Председателят е, моля е, напускащите залата да го направят тихо. Госпожо директор, бихте ли напуснали залата? Е, господин председател, уважаеми колеги, ще представя възражението на колегата Жоа Мелен, която има други ангажименти и не може да представи текста си лично. Ще представя основните въпроси и възражението срещу неразбираемото решението, т.е. да не се одобрява прополиса като основно вещество. Първо, прополиса е натурален продукт, който се произвежда от пчелите. Те имат статут на животни, произвеждащи храна. Продукта има много ценни качества за здравето на пчелите. Това е, това е резултат от научни наблюдения. На второ място той се продава под различни форми, като хранителна добавка. И той, е, той, той се продава в различни форми, в спиртен раствор, който се използва за лечение на болки в гърлото. Продава се във всички аптеки. Е, прополисът е, е храна разрешена за консумация от хората. Говориш се в решението на комисията за тук за, алер... за това, че е алергенен. Аз искам да почетая, че комисията често проявява дволичие при основни вещества. Защо се разрешава глифозата за 10 години, тъй като, след като е канцерогенен, а не се разрешава прополиса? Да напомним, че одобрението на прополис като основно вещество е свързано само с, с растения, които не се консумират от хората. И на четвърто място, с искането за втори път Европейската комисия премахва възможността за бърза и конкретно разрешаване на вещество, което може да се използва за пестицид. Вещество, което може да осигури устойчиво решение за фермерите. Накрая се обръщам към вас, уважаеми колеги, с призив да подкрепите това възражение, независимо от политическите ни различия. Нека да премахнем тази неправда. Давам думата на политическите групи, господин Азелис. Внесителят на възражението разчита на разумни доводи. Прополисът е безвредно вещество, но Европейската агенция за безопасност на храните от 2013 година беше сезирана с искане от комисията за оценка на заявки, получени от нея за основни вещества, идентифицирани, идентифицира в твоя доклад прополиса като вещество, предизвикващо чувствителност в кожата. И за има искане прополиса да се използва като пестицид. Информацията не беше достатъчна, за да докаже отсъствието, отсъствието на ендокринни дейности и генотоксичност. Наличната информация за прополисов екстракт не допусна да се стигне до окончателна оценка за опасността за потребителите. Според мен в тези случаи научните и технически знания трябва да са на първо място. Веществата следва да се одобряват, само ако се докаже от всякакво съмнение, че няма генотоксичност. Така че аз не подкрепям възражението. За социалистите и демократите няма никой, който да се изкаже, освен ако Мишел Ривазин иска да се изкаже от тяхно им. От името на е, Обнови Европа, благодаря господин председател. Понякога е трудно, когато се иска от координаторите да е, решават подобни въпроси. Тук става дума, според мен, за недоразумение. Казва се, че прополисът е натурално вещество, което би трябвало да е водно разтворимо. В случая не става дума за това. В случая става дума за вещество, което се разтваря с ет, в етанол. Случаят е различен, следователно и за това не подкрепяме възражението от името на е, зелените Юта Паулус, е, благодаря господин председател. Аз мисля, че ние трябва да се придържаме към науката и ако има официално задължение за изследвания, проучвания, за да бъде одобрено едно вещество, не бива да правим разграничение между натурални и изкуствени вещества, да се придържаме към науката. Ако доставчикът не може да предостави проучванията, той не бива да получи разрешение. Затова не подкрепяме възражението от името на ЕКАРЕ господин Вондра. Благодаря. И ние няма да подкрепим това възражение заради, поради това, че за прополисовия екстракт на личната информация е недостатъчна и комисията не може да стигне до заключението, че информацията в член 26 от регламента за растителна защита е спазен. Заедно с това, това решение не означава, че не може да се внесе заявка за одобряването на прополис като редовна вещества и ниско рисково вещество в съответствие с член 7 от регламента. И за да обобщя, тъй като тук правното основание е член 23, ние няма да одобрим възражението, но има възможности за бъдещи действия. Ние обичаме прополиса Аня Хазака. Благодаря. Пчелите са чудесни вещества те опрашват растенията, произвеждат мед, пчелно млечисе и прополис. Хората използват прополиса като натурално лечение. Също така прополисът също така се има, се изразява желание прополисът да се използва като пестицид. Защо да не може да се използва като основно вещество за, за растителна защита, но трябва да бъдем предпазливи. В, не, в Нидерландия виждаме как нискорискови вещества всъщност се оказват вредни. Например, оцета. Ето защо аз съм сигур... Аз мисля, че трябва да се проучат всички вещества и тези проучвания трябва да бъдат задълбочени. След като ЕФС стига до заключението, че няма достатъчно надежни основания да се говори за генотоксичен ефект, не можем да дадем разрешение и трябва да се попитаме дали е, прополисът може да се използва за целите, за които се е, предлага. Благодаря. Генерална дирекция Санте. Благодаря, господин председател. Мога да бъда кратък, защото всички, които се изказаха, казаха това, което аз исках да кажа. Решението е за основно вещество, а това е е, много особен е, вещество. Тяхното одобрение не е ограничено във времето и не се изисква разрешение от държавите членки. И след е, одобряването могат да се използват за растителна защита. Изискванията за регламента за одобряване на тези вещества са много високи. Едно от тях те да не предизвикват притеснения според самия вносител. Прополисът предизвиква чувствителност в, на кожата. Затова предизвиква притеснение. Не може да се одобри другите приложения като традиционна медицина не са сравними, защото те се приемат през устата. Тук става дума за плодове е, и освен това имаше предишна оценка от ЕФСА, която стигна до заключението, че няма достатъчно доказателства за установяване на връзка между консумацията на прополис и здравният ефект. За това ще повторя казаното от господин Вондра. Това е решение за използването му като основно вещество може да се направи, да отправи искане за обикновено вещество, ако има достатъчно доказателства, че веществото не е генотоксично, нито пък смущава ендокринната система. Това беше и причина за отказа. Позицията на политическите групи е много ясна. Гласуването ще бъде през февруари можем да преминем към обичайният за подозрян възражение срещу ГМО. Започваме с а, а, Тили. Сега можете да представите възражението. Производството е важен фактор за обезлесяването в Южна Америка и почти 100% от произвежданата соя е генетично модифицирана. Тази соя е резистента към пестициди като глифозат и глифозинат, което означава, че продуктите се разпространяват в застрашени екосистеми. Ясно е, че масирания внос на ГМО соя за фуражи води до разрушаване на екосистемите. Ако наистина, наистина искаме да се борим срещу обезлесяването и загубата на биологично разнообразие, трябва да Почнем, да, трябва да поставим под съмнение решенията. Предизвиква ли, предвижда ли комисията да забрани вноса на ГМО соя и взима ли предвид проблемите свързани с обезлесяването и климата? няма, освен това няма мнозинство за одобрение сред държавите членки. Защо продължава Европейската комисия да дава разрешение за внос на ГМО? Комисията отчита ли спешната необходимост да се намали производството и консумацията на месо и млечни продукти? Ние призоваваме за насърчаване и включване на местни източници на протеини в стратегията от фермата до трапезата. Ще дам думата на НП на останалите политически групи. Благодаря, господин председател. ЕФСА не е идентифицирала съображение, не е идентифицирала нищо, което да говори за по-голяма вреда. Също така искам да подчертая, че никога не е имало гласуване срещу ГМО в заключение. Ако ЕФСА казва, че продукта е безопасен, трябва да се доверяваме на тях Въпросът е дали комисията не превишава мандата си. Призовавам всички колеги да гласуват против. Сега от името на Социалиста и демократите. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук няма да има промяна в мнозинствата. По това конкретно досие можем да кажем, че става дума за една пречка Моята политическа оценка е такава, че що се отнася до разрешителното, а, ние не би трябвало да изразяваме позиция. А, тук няма квалифицирано мнозинство сред държавите членки. А, що се отнася до съответната комисия, също няма квалифицирано мнозинство, няма и изразено становище. До сега всички препоръки, свързани с ГМО, са игнорирани, макар че госпожа фон дер Лайн заяви, че от тук нататък нашите препоръки ще бъдат взимани предвид. Благодаря, господин Яна Хойтема. Да, ние говорим отново за ГМО. Обеден съм, че този разговор ще продължи, но трябва да бъдем по- конструктивни. Сега дискусията е емоционална. А ние трябва да обърнем внимание на ползата, вредите, възможностите и може би да обсъдим нови методи на отглеждане. Науката не стои на едно място, тя непрекъснато се развива. В нашата група ще ще прилагаме научен подход към дискусията за ГМО. Някои депутати не одобряват ГМО като такива. Добре, но ние искаме, и ние използваме инструмента на възражение, обвинявайки комисията, че тя превишава мандата си. Това не е вярно. Аз, ако искаме да сме по-конструктивни, може би трябва да се промени законодателството. Сега, сега имаме инфлация на възражения и всъщност ние обвиняваме комисията и агенцията за безопасност на храните не си вършат работата. Аз мисля, че ние трябва да обсъдим въпроса по по-прецизен начин. Никой не, се, не иска да се изкаже от името на идентичност и демокрация. От името на ЕКР господин Вондра, отново. Да, ние сме на страната на комисията против възражението по две причини. Първо, поради съдържанието. Нали искаме политиците да слушат учените. Точно това правим. Ние се вслушваме в учените, а не в идеолозите. На процедурно ниво вече имаше 8 възражения и смятаме, че това е неподходящо за възражение по комитологията, не отговаря на критериите за комитологията. Първо, комисията не е превишил изпълнителните си правомощия и проекто изпълнителните мерки са, съответстват на основния акт. И непрекъснато внасянето на възражения, които не съответстват на правилата, според нас подкопават демократичното ни право като парламентаристи, които контролират вторично законодателство. Следователно, текстът не би следвал да получи нашата подкрепа от името на Обединената левица. Госпожа Кампа, благодаря. От 6 год... За 6 години парламентът е приел 23 възражения за ГМО. Този път става дума за соя, която е резистента към глифозат и клифозинат, вещества, които са символ на едно разрушително земеделие. Глифозатът е картиногенен. С тези, тези вещества са вредни за биологичното разнообразие. Много ви моля от комисията, за не, не давайте подобно, подобни разрешения. И член 6, параграф 3 от регламента за комитологията е, говори за това, че не бива да се дава разрешение, ако няма квалифицирано мнозинство. Комисията за 2020 година каза, че като приоритет ще даде възможност на държавите членки да забранят е, геномодифицирани е, продукти. Комисията записва това и в решението си за по-добро законодателство. Комисията не би трябвало да дава разрешение за ГМО, които никой не иска, особено когато държавите членки могат да забранят. Комисията и парламентът всъщност като че ли са жертва на многонационалните предприятия. Те им дават възможни с възможност да започнат процедури. Комисията, можете ли да ни обещаете, че най-сетне ще се забранят онези продукти, които са резистентни на глифозат. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Още веднъж изслушахме много внимателно всички коментари. Искам да подчертая казаното от някои депутати, именно, че всички процедури са били спазени. Ние определено спазваме правомощията, които са ни дадени от съвета и от парламента. На второ място искам да припомня, че всички държави членки, макар че не гласуват за, не гласуват и против и всъщност внасят подобна ГМО соя на своя територия. Защо? Защото има много голямо търсене на генномодифицирани фуражи в Европейския съюз. Трябва да действаме по искане на държавите членки, защото тези ГМО продукти са безопасни. ЕФСА се произнесе и тя няма основания да каже, че има опасен продукт или фураж правилно, както казахте, постоянния комитет е, нямаше мнение. Те не гласуваха нито за, нито против. Ето защо комисията няма никакви основания да не приеме разрешителните, защото имаме положително становище на ЕФСА. Комисията винаги действа само и единствено от гледна точка на безопасността. Естествено, че ние сме отдадени на международните споразумения, споменати в резолюцията. Ясно е обаче, че един отделен акт, който е свързан с безопасността на вноса на продукти в Европейския съюз, не може да реши всички проблеми, които се пораждат от международните споразумения. Трябва да работим за решаване на тези проблеми, но не чрез забрана на един генно модифициран продукт, за който се смята, че няма никакви тревоги и който е одобрен по силата на законодателство. Ние трябва да внасяме от Южна Америка, това е вярно, но трябва да внасяме и от САЩ и от Канада. Трябва да сме много внимателни относно обезлесяването. Това е много сериозен проблем. Ние и вие знаем, че комисията вече е предложила конкретна рамка за справяне с обезлесяването. По проблема трябва да се работи, но това едва ли трябва да стане чрез даване на червена светлина пред генно модифициран продукт, за който не е задължително да се отглежда в район на обезлесяване. Той се внася от различни страни. Ако откажем един ГМО продукт, няма да бъдем ефективни в това отношение и това ще е противозаконно. Затова искам да кажа в заключение, че нямаме никакви правни или други основания да приемем, да отхвърлим по-скоро искането за разрешително Становището на ЕФСА е положително, може би вече ви досаждам, но това са юридическите аргументи, с които разполагаме. Искам да подчертая още веднъж, че напълно уважаваме международните ангажименти, поети от Европейския съюз, вземаме ги на сериозно. Не може проблемите да се решават само чрез отхвърляне на ГМО. Правото на контрол а, се упражнява чрез изпълнителни правомощия. Ние сме спазили абсолютно всички изпълнителни правомощия, които са ни дадени. Благодаря. Значи ще гласуваме по това възражение на 13 февруари. Ако текста се приеме, той ще бъде прехвърлен в пленарна зала. Следващото ни заседание е в Страсбург на 13 февруари, а днешното заседание приключи. Благодаря.